proszę państwa otwieram nasze spotkanie. jeśli chodzi Продължаваме с заседание на комисията. Първо се срещнахме с координаторите на заседание преди началото на заседанието на общия състав на комисията. Първото, което трябва да направим е да приемем протокола от предишното заседание. Освен това имаме вече докладчик по новите е, хранителни продукти. И ще ви напомня, че имаме превод на френски, немски, италиански. Господин председател, приехме ли вече протокола толкова бързо ли приемаме протокола този път? Или това все още не е на дневен ред? Не, сега точно ще ви съобща, че ако нямате възражения и е, забележки по протокола, ще смятаме, че сме го приели. Това е по точката приемане на протокола, точка трета от дневния ред. <clears throat> Да, а не. Благодаря. Взимам думата за протокола от последното заседание. По точка 18 бих искала да спомена нещо. Чудесно е, е това, че действително проведохме много хубава дискусия в Страсбург. Взехме и правилните решения, според мен, но сега предстои конкретна работа. Смятам, че всички сектори при осъществяването на решенията трябва да участват много активно, независимо дали става дума за говедовътство, за животновътство. В Нидерландия в четвъртък миналата седмица проведохме дискусия по тези е, въпроси. Става дума не само за средствата, които се отпускат за селското стопанство, но а, а, и за много други а, неща, които трябва да се свършат. Така че би трябвало първо да видим а, как ще започне да се прилага това решение. Да, това е естествено много интересна, интересен коментар. Ще имаме предвид казаното от вас. И така, сега стигаме до четвърта точка. Аз вече ви съобщих, че точка 7 ще бъде разгледана след точка 9. А по отношение на езиковия режим имаме превод на френски, немски, италиански, холандски, нидерландски, английски, датски, гръцки, испански, португалски, шведски, унгарски, литавски, полски, български, румънски. И така, сега ще започнем с представене на едно изследване, на едно проучване, което е, бе направено по искане на комисията Агри. Е, става дума за е, негативните последствия от руското ембарко и за по-нататъчните е, е, търговски ограничения, е, както и за развитието на е, сълскостопанския пазар в Европейския пазар, е, в Европейския съюз. Поздравявам много сърдечно Хосе Мария Гарсия Алварес Коке от университета в Валенсия, който ще ни представи резултатите и заключенията от това проучване. Той, освен това, ще ни каже какво е особено актуално и важно в момента, е, за да направим е, сълскостопанската продукция на Европейския съюз способна на световния пазар. След като чуем е, експозето на господин Алварес Коке, ще дадем думата и на депутатите за въпроси и изказвания. Времето, както обикновено, е кратко, така че имайте предвид това. Благодаря, господин председател. Е, много се радвам, че имам възможност е, да говоря е, пред вашата комисия. Изследването бе осъществено преди налагането на ограничения от страна на Русия. Така че последствията от тези ограничителни мерки не бяха проучени Що се отнася до износа на 28-те държави членки на Европейския съюз, за Русия те представляват 10% от общия обем на износа. Но а, ние ще говорим сега и за други много важни теми, а именно за а, ситуацията по отношение на търговията, за някои технически аспекти а, на. А, това състояние на търговията във връзка с конкуренцията. Има конкретни изследвания на определени сегменти от пазарите, които са проучени и накрая ще направим и заключенията. Но нека да ви кажа каква, какъв е контекста на това изследване. В международен мащаб Европейския съюз е, е лидер по отношение на е, износа на е, изделия, които предлагат много добавена стойност, които предлагат високо качество. 87% от износа всъщност се пада на Европейския съюз. Определени производствени структури на вътрешния пазар са твърде е, раздробени е, и ще трябва да бъдат по някакъв начин рационализирани, за да бъдат по-успешни в бъдеще. Това изследване бе проведено в е, всички 28 държави членки. Конкурентно способността на международните пазари, влиянието на политиката и най-вече насочване на вниманието на политиците към последствията в този сектор. Какво точно разбираме под конкурентно способност? Всичко това може да бъде обсъдено, естествено. Ние изхождаме от определени дефиниции. Съществува една такава дефиниция, според която способните държави и сектори могат да предлагат качествени изделия на конкурентни цени и същевременно тази дейност, която те развиват, създава заетост, тя е навременна и е, осигурява е, една устойчива възвръщаемост. Когато говорим за способност, е, можем да подходим по два начина. От една страна по традиционния начин, това е традиционния подход, т.е. способността се свързва с способността да печелиш на световния пазар, на международните пазари. Но има и още един подход, който разглежда производството и производителността от гледна точка на приходите. Тоест един положителен резултат, в крайна сметка, като салдо накрая. В в случая с този втори подход се говори за происход на изделията, близост до пазара, естествено пак и качество, и търговска марка, происход и а, други. Ето това са а, методите, а, общо три са основните моменти, които трябва да отбележим. От една страна ние използвахме стандартни индикатори, за е, е, измерване, за определяне на е, начина по който изделията се посрещат на пазара и се представят на пазара. От друга страна става дума за една анкета сред основните участници и задълбочени е, въпросници, интервюта. 158 са отговарилите на е, нашите въпроси, респондентите, 19 държави е, членки. Е, е, Обръщали сме се и към изследователски е, институти, замеделски организации и служители в публичната администрация е, и администратори на данни и на професионални организации, търговци на дребно, търговци на едро. И също времено сме се спряли и на а, някои фактори, които а, вече са свързани с конкурентноспособността на продуктите. Има национални, специфични за определени сектори а, резултати а, и индикатори, като да кажем участие в а, експортния пазар, през последните 10 е, години с около 25% е намалял дела на е, Европейския е, съюз като цяло в експортния пазар. През предишното десетилетие, предходното десетилетие този спад е по-ограничен. Тоест, е, има една негативна тенденция. Е, до 2008 година е, има спад, но след това отново се забелязва нарастване. Така че от една страна губим пазарни дялове, но от друга страна пък забелязваме едно повишение на нето, нетните индикатори. За... Тоест, има увеличаване на обема на износа. Това не е добра новина. Държавите, които се открояват с добри резултати са Балтийските държави, Люксембург, Полша, Португалия, Румъния. Най-голямото намаление, най-големия спад е в Дания, Унгария и Словения. Останалите са някъде по средата. Но а, повечето от държавите членки все пак търпят загуби а, на а, световния пазар. Що се отнася до отделните сектори, нещата се развиват различно. При животновътството забелязваме едно добро развитие по отношение на градинарството. Поне първоначално нещата изглеждат добре, но по-малко оптимистично е, е, е развитието и прогнозата съответно и за мелничарската промишленост, за маслодайните семена, за захарта, маслата, мазнините, олиото и по отношение на млякото и млечните произведения, млечните продукти намалява конкурентно способността във всички 28 държави на, по отношение на е, напитките, най-вече по отношение на виното, ние е, отбелязваме една положителна тенденция. Е, трябва да разглеждаме нещата обаче и във връзка с е, Хоризонт 2020. Е, така че заетостта, за съжаление, създаването на работни места не е е, възможно най-добрата. Е, време, но и търговския баланс ще бъде отрицателен, така твърдят експертите. Това е тяхната прогноза, което ще се отрази неблагоприятно на вътрешния пазар. Е, от друга страна, по отношение на търговията забелязваме едно подобрение на поведението в определени сектори, да кажем в млекопроизводителната и млекопреработвателната е, промишленост, в този сектор нещата изглеждат е, много по-добре. В Средиземноморието, да кажем, по отношение на износа на някои е, маслодайни растения, маслодайни семена, мазнини, олио, можем да кажем, че прогнозите не са лоши. Същото се отнася и до износа на зърно и зърнини култури. Нека да се спрем само на три елемента. Намаляване на производителността в селското стопанство. Тук можем да кажем, че тази производителност е доста ограничена поради слабите структури. Повече от 6 милиона предприятия на 2 милиона хектара площ. Не са големи е, и е, възможностите за увеличаване на реколтите. Още един аспект. Веригата за създаване на е, стойност. Тук има различни участници. От една страна производствените организации, които вече са с ограничена ни възможности за водене на преговори. Никак не не са силни. Именно по отношение на преговорите тези организации трябва да, освен това, да се подобри и потенциала, управленския потенциал. Съществуват и определени противоречия и конфликти с правната уредба по отношение на конкуренцията и способността. Е, да, през последните години е, забелязваме е, опит за преорен... преориентация и така, е, както ви казах, относително оптимистични са нещата, защото все още забелязваме проблеми. Е, Обменът на ноу-хау се засилва от една страна научните институти, висшите учебни заведения и от друга страна производството. Но този обмен на добри практики, на познания, на информация все още не е в достатъчна степен развит, така че в това отношение политиката трябва да направи нещо. Виждам, че времето ми е, изтича, така че няма да навлизам в подробности. Виждам те на екрана някои е, таблици е, за производителността във връзка между в сравнение САЩ и е, Европейския съюз, но Европейски съюз на 15-те 60% е, за САЩ отбелязваме тук, но това не е достатъчно. Има една еволюция. Развитието и развойната дейност не е по-лоша, отколкото в други сектори. Така че в това отношение нещата се развиват добре. Постепенно, като че ли през последните години така, слабите места вече се преодоляват. Не е, лоши прегледа на растениевътството, на някои култури, да кажем царевица и други зърнени култури. Е, виждате, че САЩ се развива по-добре, но по отношение на останалите зърнени култури е, Европейския съюз е, отбелязва все пак известен ръст. През последните години, и това трябва да кажем, производителността се повишава много по-бързо да кажем, от 2001 е, до 2009 в Европейския съюз, особено в е, Южна Европа, производителността се развива много по-бързо нагоре, отколкото в САЩ и в Канада. Как изглеждат нещата във връзка с държавните разходи и плащания за е, развойната дейност и изследователската дейност? може да се каже, че приблизително еднакво е равнището на тези държавни субсидии за САЩ и за Европейския съюз. Големите концерни всъщност определят тук картината, но хубаво би било и по-дребните производители и частния сектор да участва по-активно има и редица въпроси, които са изследвани специално, да кажем зърнените култури, нарастване на търсенето, колебания в цените, освен това млечните продукти, нарастващо търсене, засилваща се пазарна мощ в животновътството и най-вече говедовътството, по-низки приходи. Е, Меркасюр тук е предизвикателството по отношение на плодовете и зеленчуците. Е, имаме достатъчно е, така, потенциал за развитие на пазара по отношение на зехтина, търсене и на нетрадиционни пазари, стандартна хармонизация, хармонизация на стандартите, а по отношение на винопроизводството, конкуренция между стари и нови така, пазари и известни административни трудности в резултат на законодателството. По отношение на преките плащания, директните плащания, трябва да разгледаме влиянието им върху производителността. Има по-слаби сектори, е, които са свързани с тези преки плащания и за тях те са от смисъл. Е, по, имаме предвид плащанията по първия стълб, но има и е, негативно влияние на преките плащания. И също време, но един голям потенциал за насърчаване на устойчивост по втория сектор, за конкурентно способност, за иновации 2014-2020 година. Е, съкръщения в бюджета, е, което е, прави основателни и тревогите за по-малка ефективност. Какви са предизвикателствата пред търговската политика? От една страна има много силно влияние на веригите, от друга страна двустранни споразумения, пътна карта, която разглежда практическите мерки и същевременно риск от е, промяна на стандартите във връзка с е, тип е, и така опасност е да се смъкнат до възможно най-низкия, най-малкия общ знаменател. Но устойчивост, климатични промени, това изисква повече иновации и е, е, това е, естествено представлява и е, възможност, не само риск. Извинете ме, че ще отнема още една минутка от вашето внимание. Много важно е да направим последния анализ и заключенията. Естествено, трябва да разгледаме и веригите за създаване на стойност. Забелязваме това, че е, тези е, вериги е, се посрещат положително, но и те се утвърждават в практиката, но същевременно европейския пазар е фрагментиран, така че забелязваме едно движение нагоре и надолу. Картината не е еднаква. Въпросът е как бихме могли да постигнем повече балансираност на европейския пазар, как е, е, може да се създаде една по-малко бюрократична правна уредба, най-вече по отношение на малките и средните предприятия. И освен това, конкурентно способността не винаги е в съответствие с е, целите, които сме си поставили по отношение на социалното, териториалното сближаване, устойчивостта и конкурентноспособността на сълскостопанския пазар, най-общо и сълскостопанското производство. Имаме предвид най-вече хранителните изделия. Важни са и националните пазари, важни са обаче и контактите на глобално равнище в рамките на глобалните форуми. Важно е да е, утвърдим е, лидерството на Европейския съюз е, и в е, Световната търговска организация споразумението за търговските аспекти на правата върху интелектуалната собственост е, ще спомена като важен момент. И естествено е, по отношение на втория стълб е, трябва да се запитаме дали сме загубили е, така да се каже, някои шансове, дали сме ги пропуснали. Но развойната е, дейност, изследователската дейност и частното партньорство, това е, е тази комбинация, това сътрудничество предлага шансове за едно по-добро развитие, ако се постигне едно сътрудничество между публична администрация и частен сектор. Благодаря много. Сега Сега ще дам думата за кратко изказване на представителя на комисията и след това на колегите депутати. Благодаря, господин председател. Аз ще се възползвам от възможността накратко да коментирам това изследване. Този анализ хвърля повече светлина върху системата за търговия с храни на Европейския съюз. Ние се запознахме с информацията и приветстваме въпроса, който беше зададен, а именно дали превръщането на Европейския съюз от чист износител в чист вносител почива на здрава основа, дали това е трайна тенденция или не чак толкова трайна. Аз бих искал да посоча три важни аспекта. В целият текст а, правилно беше повдигнат а, въпроса с, и правилно беше третиран въпроса с коренко на способността. are not In this area, we all need to improve our трябва да подобрим нашия, нашата способност за анализ не само по отношение на сектора на селското стопанство и на цялата търговия и да видим как да добавим стойност към изделията, които произвеждаме. Втората то, което искам да кажа, се отнася до факта, че според нас европейската конкурентоспособност не може да бъде оценявана единствено а, по е, това, че спада износа на хранителни продукти за определен е, период е, от време. Трябва да се има предвид факта и това, че се развиват бързо развиващите се економики и те също предлагат голямо количество хранителни продукти. Това също се отразява върху пазарния дял на е, страните е, членки. Това попречи е, на Европейския съюз, който не може да увеличи своята производителност и разполага с ограничено количество обработваема земя. Това обяснява изпада в някои сектори, които преди това разчитаха на растеж благодарение на износа на своята продукция. Имаме и накрая няколко други изследвания показват по-различен извод от този в е, изследването. по отношение на първия и втория стълб от обща сълскостопанска политика. Е, не смятаме, че двата стълба, първи и втори, се е, е, допълват и тяхното влияние не е достатъчно добре оценено. Правилно отразено, че директните плащания дават положително отражение върху работата на фермерите. С тези е, коментари е, е, бих искал да приключа. Е, въпреки критичните ми коментари, смятам, че изследването е добре, но за да се правят препоръки за бъдещата политика, трябва да се внесат още уточнение. Proszę Państwa, <laughs> zgłosiło Джевинч 9 И ще разуми... Думата поискаха 9 души. Окей, okay, вие сте, вие сте десетата, с вас приключвам. 11 души искат всъщност думата, с което завършваме списъка защото очакваме и комисара Чолш, за това ще ви помоля да бъдете кратки по минута, минута и половина, за да а, имаме време да слушаме и отговорите. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодаря за представането на анализа. Чухме много интересни подробности. Е, имам следния въпрос. Е, вие казахте, че европейските средства са намалени с 13%. Взехте ли е, предвид е факта, че тези съкръщения всъщност са по-големи заради изискванията за екологолизиране. Ако до този момент федерална провинция е, Бавария е плащала за една е, поляна за пчелна паша 900 евро, от тези 900 евро сега трябва да бъдат извадени 300 евро, за да нямаме двойно финансиране. Мисля, че това също трябва да се вземе предвид и мисля, че тези 30 Процента са твърде малко. Е, в крайна сметка е, 30 са процентите, които ще бъдат загубени за селското стопанство, тъй като те просто няма да а, са там. А що се отнася до коментара на комисията относно първи и втория стълб, първия стълб като основно финансиране за а, фермерите, втория стълб във връзка с изпълнението на изискванията, настоящата селско-стопанска политика съдържа в себе си затруднението, че средствата отпускани по втория стълб ще се изваждат от средствата отпускане по първия стълб и това ще се отрази според мен отрицателно върху производителността на европейското селско стопанство. Господин Декастро. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на господин професор за презентацията, за интересното изследване за изследването е, имам следния въпрос. Вие говорихте за производителността и говорихте за това е, как е, Европа е, се превръща във важен износител с много добавена стоеност. Е, изследвали ли сте въпроса или пък знаете ли какво изкривяване на конкуренцията има между нашите европейски производители и другите производители на селскостопанска е, е, продукция, защото стандартите са различни. Нормите в Европейския съюз са по-стрикни, по-строги са изискванията за защита на животните. Ние, разбира се, много се гордеем с това в Европа, но другите е, държави в е, света не спазват такива изискванията и това според мен изкривява конкуренцията. Въпросът ми е дали може да направите оценка на това господин Хойсле. Благодаря за изследването това повтаря нещата, които слушаме от години. Износа става все повече, нещата стават все по-хубави, само че действителността е друга. Три са моите конкретни а, въпроса. А, един е, пример ще дам. Нито един европейски производител не може да произвежда мляко на стоеност 35 евроцента и въпреки това на световния пазар ние се конкурираме с тази е, цена и ако отпаднат директните плащания, ние няма да бъдем конкурентно способни. Е, това първо. Второ, непрекъснато се говори, че е голям успех на проекта за производство на свинско месо. Взема ли се предвид факт, факта, че ние купуваме все по, все по-ефтина храна от трети страни. 24 милиона хектар соят имаме само в Европейския съюз. Ако спрем да внасяме тази соя, тази ефтина храна как ще се отрази това на конкуренцията? И трето, много интересно за фермерите. Вие казахте, че има твърде много дребни селскостопенски е, производители, които не продават на световния пазар, но е, въпросът е каква част от добавената стойност се създава от нашите, нашите селени и каква ще, как ще се промени това, ако те започнат да се конкурират с останалите производители на световния пазар? Госпожа Сандра. Госпожа Сандра. Господин Сандри. Госпожа Сандра, имате думата. Sí, gracias. Eh, е, yo quería preguntarle си en este estudio... Искам да задам един въпрос относно вашето изследване. Е, а, Третирате ли във вашето изследване въпроса за малките и средни производители, които продават само на местните пазари? Е, е, Господин Бове, да, добър ден. На мен ми се струва, че въпросът за производителността не е правилният въпрос, който трябва да се зададе. Това не е подходящ ъгъл, от който да гледаме развитието. Ако погледнете производството на мляко и млечни продукти, съвсем ясно е, че в момента между трите големи групи Европа, САЩ и Нова Зеландия, има разминавания, които ще създадат големи проблеми. Износът не води до никаква печалба за земеделието. В преговорите, които са двустранни, казвате вие, би трябвало да се търсят решенията. В противен случай обаче е, трябва да имаме предвид, е, че двустранните преговори могат е, да доведат до много големи отклонения. 10-15% може би да кажем от сектора говедовътство в Европейския съюз могат да се окажат застрашени. Износът няма никаква добавена стойност той носи печалба само на големите хранително-вкусови корпорации, които използват фермерите. Аз proszę. Благодаря, господин Балдър. Благодаря, господин председател. Много интересна презентация относно конкурентно способността на Европейска съюз на световния пазар слушахме. Споменахте и ТИТИП. Вие казахте, че трябва да се спазни същите предпоставки. На 18-та страница чета, че в тези споразумения ТТИП съществува риска, че като стандарт в крайна сметка може да се окаже най-малкия общ знаменател, което ще застраши позицията на нашите сълскостопански производители. По какъв начин можем да запазим нашата позиция, ако се конкурираме с производители, които спазват по-низки норми и изисквания? Какво ще каже докладчика и каква е позицията на комисията? Господин Данта. Благодаря. Имам един простичък въпрос. В изказването си заявихте, че преговорната мощ на производителите е ограничена и често пъти е, те се препъват в правото за защита на конкуренцията. Всъщност, е, вашето изследване е направено при старото законодателство от преди 2013 година. Вие като че ли не сте взели предвид е, нито един елемент от новото законодателство след тази дата. Защо? Благодаря, господин Лазо. Да, благодаря, господин председател. За нас, французите, липсата на конкурентоспособност е свързана с три основни пункта. Първо, конкуренцията, на която сме подложени, е, се е, дължи на високите цени, е, в е, Европа. Е, сравнение особено с Бразилия и с Съединените щати. Е, Съединените щати обаче възстановиха минималната гарантирана цена. Русия, нека не забравяме също. Те още повече конкуренция ще упражняват върху нас, защото те също ще се включат на земеделските пазари. Освен това, вторият въпрос е как да останем конкурентоспособни, когато угарените земи ще се увеличават от 3% тази година на, на 5% следващата година. В Съединените щати изнасят захар, пилешко месо и други продукти, без да имат институции, които да се занимават с този износ. Благодаря, господин Войчеховски. Dziękuję za ciekawą prezentację. Jeśli dobrze rozumiem. Благодаря, господин председател. Благодаря ви за е, тази много добра е, презентация. Надявам се, че правилно съм я проследил. Като погледна една от таблиците, е, тук става дума за дела на Европейския съюз, на световните пазари. 50% е спадат. Това е нещо невероятно. Това означава, че е, в световен мащаб ние сме загубили 50% от позициите си. С помощта на какви индикатори бихме могли да сравняваме нашите изделия е, на световния пазар и то е, по държави. Полша е голям износител на кафе и чай, независимо от това, че е, те не се отглеждат в Польша. Но е, хубаво е да знаем в крайна сметка е, как точно се развиват нещата по държави, по сектори, по е, продукти, за да можем да проследим тенденциите. Е, вие казвате, че селското стопанство се развива чудесно в е, Польша и в Балтийските държави, но в Нидерландия забелязваме криза. Е, именно в селското стопанство. Новите държави членки са изправени пред големи проблеми е, в е, селското стопанство. Тези проблеми не проличават от данните, които цитирахте. Да, е, Естествено, вие говорите за прогноза, за ръст. Когато си много ниско, можеш да пораснеш <laughs> повечко. Това е така. Нека да чуем и следващия оратор. Вие говорите за някои данни за миналите периоди. да кажем, имали сме преди това и по-лоши периоди, но сега наблюдаваме най-вече периода 2009-2015, период на криза, на бюджетни съкръщения. Говорихте за ограничени възможности на производствените организации. Също не, няма сравнителни изследвания на отделните държави в рамките на Европейския съюз. 70 или 80% от е, земеделците е, са организирани е, в такива организации, но в Литва този процент е много, много по-нисък, около 15%. Също Същевременно в рамките на една по-голяма производствена организация има много по-лесен достъп до материали, до техника. А, е, така че, е, може би трябва да разгледаме е, нещата и във връзка с веригите и създаването на собственост и плащанията. Госпожа Агилар. Благодаря, господин председател. Темата наистина е много интересна. Мисля, че първо трябва да се е, занимаем по-обстойно с това изследване. Сега бих искала да задам конкретен въпрос. Е, един колега зададе въпрос, свързан с ограничените възможности на е, земеделците да водят преговори и за това, че е, част от е, разпоредбите в е, законодателството им пречат да получат по-лесен достъп до пазарите и да развият своята конкурентно способност. Как смятате, че бихме могли да регламентираме по-добре всичко свързано с селското стопанство. Да, на европейско равнище има едно определено законодателство, е, директиви и регламенти, които се отнасят е, до селското стопанство, но времено и на национално равнище в държавите членки има редица е, закони е, и на други нормативни актове. И освен това, какво е, мислите по въпроса за е, кооперациите? Смятате ли, че те са полезни. Благодаря. И така, бихте ли искали да кажете нещо преди да дадем думата на нашият гост? Да, благодаря, господин председател. Ще се спра на няколко въпроса. Първо, по отношение на зеленото производство, на екологичното производство. Това е свързано най-вече с насърчаването на мерките за защита на площите и за запазване на техните свойства, за запазване на качеството на почвата. И също времено това е свързано и с развитието на екологичната фокусна област. Това би трябвало да бъде поставено в правилния контекст. Всичко това трябва да се разглежда в връзка, естествено. И още един момент. Най-големият проблем във връзка с плащанията за е, селското стопанство е, е, че те не са в пряка връзка с конкурентно способността. От една страна има социални е, аспекти, има структурни аспекти и това проличава много ясно, когато разглеждаме нещата от гледна точка на стратегията Европа 2020. Има твърде е, е, слабо развити сектори, е, по-уязвими е, е региони. На там именно трябва да насочим е, и да фокусираме всички социални е, и екологични аспекти, за които говорим. Европа е стабилна, е, макар че населението и може би точно поради това е, поради намаляването на населението. Европейския съюз произвежда хранителни продукти на висока цена. Те предлагат и добро качество, но също времено ние изнасяме много за други държави в света. Не Европейския съюз ще загуби, ако не използваме новите възможности, ако не насърчим инвестициите в иновациите, в изследователската и развойната дейност. Благодаря ви. Благодаря много. Давам ви думата накратко да отговорите на чутите коментари. Благодаря, е, господин председател. Благодаря за а, многото и много разнообразни а, въпроси, много от които отиваха в дълбочина. Аз ще се опитам да направя обобщен отговор. Моля да ме извините, ако забравя а, някой или друг аспект. А, със сигурност ние постигнахме с нашето изследване една цел да започнем дискусия, в която да изкристализира в кои аспекти трябва да се задълбочи и да се продължи работата и то това да се направи с всички европейски институции. Бих искал да започна там, където спрям господин Нутис. Съгласен съм с това, което вие отбелязахте като аспекти, по които трябва да се задълбочим. Има два подхода по темата за конкурентоспособността. Благодаря ви за вашите препоръки, за това как могат да се развиват нещата. Наистина това, което казахте, може да бъде много интересно. Мисля, че промените в директните плащания, и това не е тайна за никого, се отразиха върху износа. Първият стълб продължава да бъде много важен и никой не успорва това, но а, мисля, че трябва да се замислим и върху ефективността на втория стъп. Сега аз смесвам малко различните въпроси и се опитвам да отговоря на всички въпроси заедно. Проблема не е в 13% намален бюджет, а, но когато тези 13% се добавят към проблемите с осъществяването упростяването на политиката на местно и регионално равнище, ще видим, че проблема е по-дълбок. Европа се намира в момента в много тежко финансово положение и това влушава и възможностите за съфинансиране. Така че трябва в рамките на този стъп да се говори и за правила за прилагане на политиката. Що се отнася до древните производители, ще ви помоля да ме извините думите, но явно не съм бил разбан правилно. Не съм казал, че те не са важни, но когато става дума за 2, 6 милиона производителя с по-малко 2 милиона хектара площ, с това не искам да кажа, че тяхното значение е малко. Голяма част от тези производители произвеждат продукция с много високо качество, организирани са в местни организации, не само в отделните държави, но и между държавите. В трансграничен мащаб. Това са все тенденции, които си струва да се задълбочават, но а, базата, на която те произвеждат. Изходната ситуация, в която фермерите са на възраст над 60 години, не са добре образовани, не познават достатъчно добре градската среда, например, създава проблеми. Имаме проблем с прехода между поколенията. А, и селските стопани трябва да се заемат и да поработят върху решаването на, на този проблем. Локалните, регионалните пазари са много важни. Аз в никакъв случай не твърдя, че трябва да насърчаваме само износа. Важно е обаче а, Важно е делът на експортните пазари да намалява и това твърдение е съвместимо а, и с увеличаването на нетната печалба от а, износа. А, важно е да има търсене на вътрешния пазар и ние трябва да насърчаваме, да увеличаваме това търсене. Разбира се, износът е важен, но не бива да занемаряваме работата си за вътрешния пазар. Трябва да намерим по-добра организация за пазара. Трябва да организираме по по-добър начин производителите. И освен това, трябва да, да, да видим какво ще правим с търсенето. И е, също така за мен е много важна силата на позицията, от която преговаря Европейския съюз в международните организации и на международни форуми. За мен е важно по време на тези преговори да се защитава ценностите на Европейския съюз, социалните, екологичните и така нататък. тази защита на ценностите трябва да се случва в всички възможни международни организации, всички възможни преговори в Световната търговска организация, в преговорите за трансатлантическото споразумение и така нататък. По отношение на иновациите, за тях имаме нужда от малко повече подкрепа, имаме нужда от пренос на знания и компетентности не само отгоре надолу, имаме нужда от взаимодействие между отделните действащи лица. Имаме нужда да включим а, и научно-изследователските среди, за да могат а, и двете страни да се възползват от своите умения. Председателя благодаря. Това е тема, която доста ще ни занимава от тук нататък. Много важна тема, защото тук става дума за бъдещето на европейското селско стопанство и на общата селско-стопанска политика. Бих могъл да кажа, че е, тези два неща зависят до все по-голяма степен и от външни фактори. С това приключваме дебата по тази тема и поздравяваме с добре дошъл комисар Дачан Чолуш, който се присъединява към нас за размяна на мнение по, въпро... по въпроса на това какво е било постигнато по времето на неговия мандат като комисар по селското стопанство. Вие сте комисар е, по селското стопанство от 5 години. Много често сте бил при нас в комисията. Говорили сме по много теми, по много тежки теми. Е, последните 5 години бяха много интензивни. Ние работихме много. Започнахме реформа на общата селскостопанска политика. Разгледахме много законодателни предложения. Реформата те първа предстои да бъде осъществена, но все пак успяхме да е, съберем е, малко опит е, в това отношение и се радвам, че днес имаме възможност да разменим мнение. Много се радвам, че сте при нас и ви давам думата, след което ще дам думата на колегите за въпроси. До 18.30 имаме време, господин комисар, заповядайте. Мерси, меселе президент. Благодаря, господин председател. Разбира се, Изпитвам определени емоции, доколкото се явявам пред вас за последен път в качеството си на Европейски комисар по въпросите на земеделието. В момента вървят изслушванията за новите комисар и много добре си спомням как преди 5 години, всъщност не точно 5 години, малко по-малко от 5 години, е, аз се явих е, пред е, вас за такова изслушване и си мисля също за всичко, което направихме заедно през този период за реформа на ОСП. Както си спомняте, някои от вас бяха и в миналия мандат в този парламент, имаше големи политически, економически, институционни предизвикателства пред нашата реформа на общата селско-стопанска политика. Целта беше да увеличим конкурентоспособността и устойчивостта на европейското замеделие, като същевременно успеем да запазим е, значителен бюджет за тази политика. Вие си е, спомняте, че беше извършена реформа и на бюджетните перспективи. Е, така че, освен всичко друго, трябва да добавя и трудностите, пред които ни изправи Лисабонския договор, доколкото Европейският парламент бе поставен на равна нога с съвета, досежно приемането на актове в областта на общата селско-стопанска политика. Тогава ме попитахте, господин пред... Е, кандидат за комисар, вие революция или еволюция ще предложите за ОСП? И аз е, ви отговорих, е, ще предвидим еволюция, но еволюция, която е в правилна посока. Извършихме реформа на общата селско-стопанска политика с цел не само да дадем на земеделците инструменти, които да им позволят да вървят напред, но и да ги убедим, че общата селско-стопанска политика се ползва с нова легитимност, както в европейското общество, което си задава неизменно въпроси за изхранването, така и в международен план, където Европа е много важен участник в економическите, търговските и социалните процеси. Също така си спомняте, че вътре в Европейския съюз, преди да започнем реформата на общата селско-стопанска политика, ние искахме да направим така, че въпросите за земеделието и продоволствието да бъдат обсъдени и извън е, чисто земеделските среди. Не може а, е, да се обсъждат въпросите, свързани с селото и земеделието, а, е, само в кръговете, тясно свързани с тези сфери. И за това организирахме публични обсъждания, които предшестваха реформата. Освен това успяхме да извоюваме и да запазим значителна част от бюджетното финансиране за общата селско-стопанска политика, както и да съчетаем изискването за спазване на условията за околната среда във връзка с земеделието. В центъра на тази реформа обаче трябваше да поставим и е, факта, признатият факт, че вече имаме 28 държави членки с голем, голямо разнообразие, с много различни условия помежду им като стремежът бе да запазим единен земеделски пазар с единни принципи и инструменти, като същевременно дадем на държавите членки, а и на регионите гъвкавост да отчитат спецификите на място. Що се отнася до преките плащания, преминахме от историческия беше доста успорван, доколкото при него липсваше връзка между ставащото на място и решенията, приети преди 20 години за разпределение на тези преки плащания. Значи от този исторически критерий преминахме към повече гъвкавост за държавите членки, към по-голяма целенасоченост на плащанията. Ориентирахме се към преки плащания като основен механизъм за подкрепа на доходите. Но тези преки плащания също така включват в себе си аспектите, свързани с обществените блага, с създаването на обществени блага, защото всъщност това се изразява работата на земеделеца. Акцент поставихме върху смяната на поколенията, защото е, тази смяна има много голямо значение за бъдещето на земеделския сектор е, в социален аспект, включително и като професия взехме предвид не само разнообразието на земеделците в Европейския съюз, но и разнообразието на областите. Някои от тях е, са, съществуват при много неблагоприятни условия. Е, значи, е, когато има състезание на пазара, трябва да има подпомагане на определени региони. Тези, които се намират при особено неблагоприятни условия, планински райони, отдалечени райони, за да могат и те да участват в конкуренцията. Що се отнася до пазарните мерки, успяхме да извоюваме така наречената предпазна мрежа, която позволява да се реагира при трудни условия, при кризисни условия и а, да се даде възможност на производителите а, да решават а, какво а, да предлагат на пазара, като същевременно те не са напълно изложени на неговия произвол. А, когато има криза, тази предпазна мрежа ни позволява по-бързо и по-резултатно да се намесим. Създадохме кризисен резерв, като го обвързахме с една клауза, обща клауза за активиране на резерва в случай на неотложна трудност. Може би е, си спомняте е, и всъщност сега вече работите по тази криза, която настъпи на пазара след руското ембарго. Може да се сравни това положение с кризата в сектора на млекопроизводството през 2009 година. Сега, при сегашната криза, Европейския съюз се умя да реагира много по-бързо макар че се наложи да действаме поетапно. Въпреки всичко, казвам, е, както за е, млекопроизводството, така и за сектора плодове и зеленчуци успяхме да реагираме много по-бързо. Сега ние в комисията е, работим е, с тези нови инструменти и съм сигурен, че службите на Генерална дирекция Агри вече са извлекли необходимите полки за по-ефикасно реагиране и намеса в бъдеще, като се има предвид, че е съвсем ясно, че през следващите 5 години ще трябва да работим и при по-тежки бюджетни условия. Бюджетът ни е максимално ограничен, поради което трябва да бъдем максимално резултатни във всичко, което правим. Също така отново адаптирахме правилата за защита на конкуренцията с оглед спецификата на земеделския сектор – специални мерки разработихме, за да укрепим мястото на земеделците и на земеделските организации в хранително-вкусовата верига. Но разбира се, по отношение на тази верига все още има какво да се направи сегашният състав на комисията излезе с едно съобщение, което според мен отваря вратите към действия през едните месеци и години, цел по-нататъчно укрепване на мястото на земеделците в веригата на продоволствието. По отношение на втория стълб, развитие на селските райони, бих казал е, следното. В бъдеще е, този стълб ще се е, превърне в истински лост на растежа и на заетостта. Би трябвало да се помогне на започването на земеделска дейност от млади производители, да се е, укрепи разнообразието на регионите и да се съобразяваме с това разнообразие. Е, това са важни инструменти е, за економическо развитие в селска среда, като тук са предвидени програми за подпомагане на селските райони, особено на унези от тях, които са в най-затруднено положение. Тези мерки е, се съчетават с преките плащания и пазарните мерки от първия стълб. Нашата цел при реформата беше да има по-голяма допълняемост между мерките по първия и по втория стълб. Мисля, че тази цел е постигната, защото сега вече има наистина много взаимно допълващи се механизми. И е, по този начин адаптирането на общата селско-стопанска политика може да допринесе за още по-последователна еволюция на тези два аспекта на е, земеделската политика. Разбира се, всичко това е съчетано и с действието на други финансови инструменти на Европейския съюз. В крайна сметка, ако говорим за растеж и за заетост, селската среда ни предлага големи резерви. Това го показва и хранително-вкусовата промишленост, но съвсем ясно е, че трябва да осигурим повече последователност и по-голяма взаимна допълняемост между различните инструменти, които съществуват в Европейския съюз, включително и тези извън строго очертания сектор на замеделието. Според мен по този начин трябва още повече да акцентираме е, върху качеството на земеделските продукти произвеждани в Европа. Регламентът за качеството е, акцентира в това отношение върху допълнителната стойност, добавената стойност, е, която създава качеството. Създадохме възможности за открояване на качествата на продукти, като тези произвеждани в планинските райони. Е, това е, са специфики, които увеличават стойността на европейските продукти и е, им помагат да се конкурират успешно на международните пазари. Също така създадохме механизъм за промоция, за реклама, с възможност е, за по-широко разгръщане на информационни кампании, както е, вътре в Европейския съюз, така и на международните пазари. Е, ще има по-сериозно бюджетно съдействие за кампаниите от типа произведено в Европа. На международните пазари имаме все още потенциал за растеж, като изхождаме от качеството и разнообразието, диференцираността на нашите продукти. И още един важен елемент научните изследвания и новаторството. Там създадохме истински нов инструмент в политиката на научните изследвания и развойната дейност. Създали сме необходимите предпоставки, резултатите от научно-изследователската и развойната дейност да стигат до терена, според мен е, това, което направихме в тази посока, ще бъде основно средство за повишаване на конкурентоспособността и на резултатите на всички категории земеделци и големите предприятия и по-малките и е, предприятията, които е, действат на местния пазар и тези, които изнасят на международните пазари. По отношение на международното равнище ще кажа, че реформата на ОСП, но и начина по който подходихме в преговорите по международните споразумения ни позволиха да направим крачка напред, е, за да потвърдим легитимността на тази обща селскостопанска политика. Припомням, че решихме много да ограничим размера на износните субсидии и сега решихме вече да няма експортни субсидии в партньорството ни с Африка. Това направихме е, като Европейски съюз едностранно. Въпреки, че за съжаление нашите чуждестранни партньори не се солидаризираха с нас и не се отказаха от тези инструменти, които само поручават конкуренцията. Искам също да ви кажа, че особено внимание обръщаме на преговорите с Канада, с Сингапур, и с Китай. Там се борим за трайно признаване и защита на марките, означенията на нашите продукти на съответните пазари. Би трябвало да има единство между това, което правим в общата сълскостопанска политика и в политиката в областта на развитието. По отношение на методите на работа, Бих искал да очертая няколко полки от това, което правим през последните няколко години. Процесът на съвместно приемане на актове ми се струва бе плодотворен. Той не само предвиди разширяване на ролята на Европейския парламент, но и чрез това разширяване на ролята на Европейския парламент е, общата селско-стопанска политика стана по-легитимна. Ние като изпълнителен орган на Съюза можем да кажем, че е добре сега да променим подхода и пълноценно вече да включваме в всички работни процеси при нас този нов законодателен партньор. Европейския парламент, като приспособим работата си в Европейската комисия пълноценно към новата роля на парламента. Сигурен съм, че в следващия състав на комисията още по-видими ще бъдат усилията в тази посока. Още съм на раздела методи на работа. Ние се стремим към привличане на максимално широки обществени кръгове към приемането на решения е, в областта на общата селско-стопанска политика. Струва ми се, е, че тези обществени обсъждания са от голямо значение за легитимността на ОСП. Е, всички само спечелихме от това, че в дневния ред на обществото се поставят на видимо място въпросите на земеделието, на селските райони, на продоволствието. И един последен елемент. Зная, че за вас е важно да знаете как ще се прилага тази реформа от тук нататък на място? Това трябва да стане с минимална бюрокрация и възможно най-опростено, но с възможности държавите членки да се намесват когато е необходимо. Знаете, че Европейската комисия всяка година се отчита пред Европейския парламент, в частност пред Комисията за бюджетен контрол, за начина по който са изразходвани средствата за ОСП. Ако ми позволите такава препоръка, мисля, че че в бъдеще ще е много полезно за общата селско-стопанска политика Комисията по земеделие на Европейския парламент много тясно да си сътрудничи с Комисията за бюджетен контрол, за да може Европейският парламент, когато се изказва за реформата на ОСП, да говори с един глас, да говори с един глас и когато разисква правилно ли са използвани средствата за земеделие. Е, в едните години се очаква да бъдат е, взети е, решения във връзка с правилното използване на средствата, размера на грешките и мисля, че тук е много важно да се говори с един глас. Е, в крайна сметка и ние към това се стремим е, да постигаме максимални резултати с инструментите, които е, вие сте ни предоставили. Няма да се спирам на въпроса за руското ембарго, защото зная, е, че е, моите е, колеги вече са се срещали с вас, за да ви запознаят с нашите мерки. Ако имате обаче въпроси в тази връзка, с удоволствие ще им отговоря. Благодаря. Благодаря на господин комисаря. Междувременно вече са поступили 19 заявки за изказвания. Приключваме с списъка и започваме с въпросите. Регламентът предвижда само една минута. Няма да имаме време за повече. Съжалявам. Една минута за въпрос или кратък коментар. Естествено, темите са много. Господин комисар, вие говорихте и за кризата. Тя със сигурност вълнува всички ни. Но нека да дам е, на е, участниците думата. Е, започваме с координаторите. Е, господин Дец. Благодаря, господин председател. Благодаря ви на вас, господин комисар. Господин комисар, господин Чалос, аз вярвам, че вие като комисар желаехте да постигнете добър резултат. И наистина положихте максимални усилия. Това е моето мнение. Но резултатът като че ли не задоволява. В Люксембург миналата година бяха взети политически решения във връзка с делегираните и изпълнителните актове и, и се получиха невероятни различия. В продължение на две години обсъждахме въпросите в Германия, говорихме за това как точно трябва да се преизчисляват сумите и за съжаление все още не сме постигнали нещо добро. Пазарите, за които вие говорите, Страхувам се, че през 2019 година до изборите ще трябва да поизчистим малко нещата, за да можем да дадем възможност на земеделците да участват по-активно на пазара и да се радват на добър пласмент на своите продукти. В противен случай ще търпим загуби. Господин Десантос. Благодаря, господин председател. можем да направим равносметка на последния легислатурен период. И можем да кажем, че вие, господин комисар, е, постигнахте немалко във връзка с качеството, с е, финансовите средства, с е, законовото регламентиране на всички тези въпроси. Е, Също времено е, те са свързани с е, бюджета и с бюджетната дисциплина, която неминуемо трябва да спазваме. В момента се произвежда биологично ни продукти, екологично е производството в много по-голяма степен, отколкото бе. И това дължим и на вас, на първо място, господин комисар. Така че е, вие допринесохте за е, налагането на процедурата за съвместно взимане на решения. Това е нещо много важно. Имаме по-силно е, демократично участие в процеса на взимане на решение, за което много сърдечно ви благодаря. Благодаря, господин председател. Ще говоря на португалски. Господин комисар, когато встъпихте в длъжност, а сега ще се сбогуваме скоро време с вас като комисар, сектора на млекопроизводителите, на млечните изделия, Оставите един пакет, който през последните години бе много е, интенсивно обсъждан и все пак е, този сектор се намира и сега в е, криза. Ние е, видяхме информацията от Нидерландия днес. Цената на млякото не се е, е възстановила в рамките на една цяла година. Така че не можем да бъдем чак толкова оптимисти, е, както е, вие се опитахте да бъдете във вашето изказване. Е, в крайна сметка, леко производителите отбелязват неуспех. Секторът се провали в това отношение. Е, през последните години говорихте за това, че бихте желали да окажете е, ефективна помощ на земеделските стопани. Смятате ли, че сте го направили и, или е, по-скоро не успяхте? Много ви моля да е, бъдете кратки. Не можем да предоставяме повече време. Благодаря, господин председател. Кратки ще бъдат моите бележки. Е, бих искал да благодаря за доброто сътрудничество. В моето в мой избирателен район и в моя регион, за съжаление, не можем да се похвалим с много добри резултати по отношение на екологичното производство Аз все пак не споделям една голяма част от вашите оценки, господин Чаус, но независимо от всичко ви желая успех в по-нататъчния ви път като политик. Оставяме обаче длъжници на земеделците, нашите стандарти би трябвало да бъдат защитени тежно, така че да осигурим едно по-добро бъдеще и на земеделците, и на целия сектор. Господин Хайзинкер, благодаря, господин комисар. От името на моята политическа група мога да ви благодаря за това, че вие поставихте нови критерии в диалога с гражданското общество. Освен това, за някои от е, е, постигнатите е, регламенти можем да ви благодарим. Можем да ви благодарим и за това, че поставихте акцента на доброто сътрудничество и новата роля на Европейския парламент. Важното е във всеки случай, че ние по отношение на екологичното земеделие или по отношение на зеленото земеделие поставихме определени критерии и мащаби и те ще въжат и в бъдеще. Колегите от консервативните формации в е, е, този парламент е, не са доволни, но аз мятам, че вие поставихте правилния акцент, така че вашият наследник, следващият комисар, който ще отговаря за селскостопанската политика, ще може да продължи. Смятате ли, че с вашата селскостопанска реформа действително успяхте да защитите малките земеделци? Аз съм от един планински район и там на височина 1000 метра е, над морското равнище се произвежда мляко. И знаете ли, колко тежко се отразиха на а, млекопроизводителите в тези планински райони вашите а, нови а, регламенти. А, знаете ли а, същевременно е, колко е трудно да се а, а, постигне едно признаване на еднакви а, култури е, на практика, е, като лимеца и е, пшеницата. И същевременно, защо не отделихте повече внимание на изоставащите, на слабите региони? Аз не винаги съм много доволен от всичко, което е, се постига и същевременно е, не мога да кажа, че е, е, зеленото а, лоби тук трябва да бъде недоволно и да ви критикува. А, не. А, ние трябва да продължим обаче за увеличаване на реколтите. Ние до този момент като че ли не постигнахме нищо по отношение на реколтата, а тя намалява. Пет години продължи вашият мандат и също време все още няма нито резолюция, нито решение във връзка с е, зърнопроизводител, е, зърнопроизводството, във връзка с млекопроизводството. Е, да, добре, аз разбирам вашата позиция по отношение на, инструмента EFS, но смятам, господин Чаус, че можеха да се постигнат и по-добри резултати. Слайко. Благодаря, господин председател, господин комисар. Eh, Малко по-късно ще дойде и вашият ред. Благодаря, е, господин комисар. Очевидно аз съм наред. Благодаря ви за петте години сътрудничество, което в общи линии бе положително. И а, мисля, че а, работихме добре. Вие показахте желание да а, се вслушате в а, притесненията на средиземноморското пространство. Е, и това е голяма разлика преди това нямаше толкова разбиране за нашите проблеми. Също времено ви благодаря и за това, че бързо реагирахте на проблемите във връзка с руското ембарко. 5 милиона бяха отпуснати тези средства липсваха, така че в продължение на един месец земеделските стопани страдаха, но в тази връзка именно си позволявам да препоръчам един по-голям резерв. Госпожа Шнайдер. Да, благодаря ви. Е, бих искал да благодаря на е, комисаря. Е, смятам, че санкциите, наложени на Русия, се отразиха както на градинарството, на зеленчукопроизводството, на плодо... сектора на производство на плодове, но също и на млекопроизводството и млечните продукти, както и на животновътството. Същевременно ние е, имаме добри контакти с е, бюджетната комисия. Трябва да знаем какво ще се прави в случай на криза, подобна на тази, в резултат на руското ембарго. Ние трябва да е, предвидим необходимите средства, за да действаме по-бързо и да реагираме адекватно. Господин Крайнински има думата. Благодаря ви, господин комисар. Аз самият съм земеделски стопанин и смятам, че през последните пет години вие при много трудни условия постигнахте не малко. Е, е, криза в млечния сектор, е, и ето сега руската криза. Също времено не бива да забравяме, че всичко това стана в контекста на реформата на е, общата сълскостопанска политика. И как ще продължи сега реформата? Това е първият ми въпрос. И освен това, искам да ви благодаря за това, че винаги сте бил откровен и честен с нас. Казахте нещо за преките е, плащания, говорихте за диференциация. Казахте също времено, че става дума и за мерки във връзка с нетните плъци. Знаете, че кризата засегна много силно Полша и селското стопанство в Полша. Така че квотите в момента не отчитат справедливо последствията от кризата върху отделните държави членки. Интересно би било да знаем какво ще препоръчате на следващия комисар, който ще отговаря за вашия ресор. Но ние знаем, че това едва ли ще ни кажете. Господин комисар, и аз ви благодаря за думите ви в началото и също времено ние чухме немалко за политически колкото е, е, политическите мерки на Европейския съюз и е, в резултат на ембаргото за последствията върху държавите членки. Но след като сме наложили политически мерки, от които страда селското стопанство в редица държави, не трябва ли сега да последват политически мерки, така че да се отделят средства от резервите, в бюджета и е, да се е, подпомогнат земеделските стопани. Би трябвало да можем да е, реагираме по-бързо. Важно е да знаем и какви са критериите, на които ще се опираме по-нататък в мерките за преодоляване на тези неблагоприятни последствия. Господин Дарфман, имате думата. Благодаря. За една минута едва ли бихме могли да обобщим е, добре е, постигнатото през петте години, но аз смятам, че е, все пак е, през тези пет години е, господин комисаря постигна нещо, за, заедно и с наше участие, естествено, по отношение на е, планинските райони, по отношение на е, млечния сектор. А, а, в крайна сметка, във връзка с политическите мерки, за които говорим, времето ще покаже кое е било правилно, кое не. А, същото можем да кажем и за реформата. говорихте за гъвкавост. Да, естествено, историческите критерии все още са на лице. До 2020 година те ще продължат да съществуват за което аз съжалявам. Според мен трябваше да дадем сигнал за справедливост, за коректност и да помислим за едно по-бързо обезвъзместяване на земеделските стопани в резултат на кризата. Искам също да ви е, благодаря за пете години отлично сътрудничество с парламента. Това беше едно сътрудничество по същество, много компетентно, въпреки че условията на работа бяха много тежки, работихте в условията на силен политически натиск, така че е, смятам, че е голям успех, че изобщо има все още някаква обща сълско-стопанска политика. Има много силни търговски лобита в Европа а, които също упражняват натиск а, върху а, фермерите. Понеже няма много време, ще направя само един коментар върху това, което каза преждоговорившия за ембаргото. А, за съжаление, комисията беше малко неподготвена след анексирането на Крим а, от Русия. Щеше да бъде по-добре, ако Европейския съюз беше малко по-подготвен, ако беше прочел а, знаците на времето можеше предварително да а, наложи някои санкции, с които евентуално да възпре Русия. Уважаеми колеги, господин комисар, аз съм нов член на парламента, може би не съм най-подходящия човек, който да оцени вашата дейност, но с мисъл за бъдещето, мисля, че би трябвало да ви благодаря и за това, което направихте за Литва. имахме проблеми с свинското месо, с африканския свински е, грип а, и бяха зададени също така множество въпроси, на които нямаше отговор нито от Европейския съюз, нито от националните е, е, правителства. Направете нещо по тези въпроси за малкото време, което ви остава. Пан Колти. Thank you, uh, Chairman, and best wishes to you, Commissioner. One of Господин Корти, благодаря, господин председател. Добре дошли, господин комисар. Един от проблемите, които имам аз, сигурно и много други членове на комисията, е свързан с отражението на проверките в земеделските стопанства. Поне в някои случаи. Някои е, земеделци е, са поставени под голямо напрежение е, в резултат на тези множествени проверки, които често пъти са и непредизвестени, необявени. Всички са съгласни, че е необходимо да има проверки. Всички са съгласни, че трябва да се гарантира, защото храната, произведена в нашите стопанства, е качествена. Но виждате ли начин, по който комисията може да предприеме някакви мерки, режимът да стане по-справедлив както за потребителите, така и за земеделците. Пан посол Франт. Тази вечер сме в комисията по земеделие, но мога да ви кажа, господин комисар, че вие изпразнихте земеделието от съдържанието му. Е, за съжаление, сега замеделието е между чука и наковалнията. Е, от една страна е, са цените и международни споразумения като това с САЩ, а от друга страна са и изискванията за околната среда с възможностите и изискванията за позеленяване на обща селско-стопанска политика до 2020 година. Господин комисар, европейските замеделци повече не са господари на съдбата си. Европейските земеделци днес а, е, търпят а, е, тройно въздействие в резултат на руското ембарго. Днес ОСП е изгубила 40% е, от своя бюджет в сравнение с 2010 година. Питам ви, как европейските замеделци да се справят с това агресивно и продуктивистки ориентирано поведение на нашите световни конкуренти? Pan poseł Dante, bardzo proszę. Господин Данта. Господин комисар, аз на свой ред бих желал да ви благодаря за сътрудничеството, за което има толкова много доказателства през последните пет години трябва несъмнено да се продължи подобряването на сътрудничеството между вашите служби и нашата комисия. Това ще е работа, която ще остане за вашия наследник. По отношение на премахването на земеделските субсидии, бихте ли казали как се развиват нашите конкуренти в това отношение и какви изводи си правите вие от това, което те правят за европейското земеделие? Колегата Делаис. Oui, merci. Благодаря. Не, не се притеснявайте, казва членът на комисията. Благодаря, господин председател. Господин Чолош, господин комисар, аз съм нова в Европейския парламент, но също така произвеждам зеленчуци. И трябва да кажа и да призная, че начина по който реагирахте на руското ембарго – макар някои колеги да твърдят, че не сте направили достатъчно, е, е много по-впечатляващ, отколкото това, което бе ни предложено като реакция при кризата с бактерията Е. коли. Мисля, че би трябвало да се мисли за нови пазари за зеленчуците и да се мисли повече за промоцията. Смятам, че това е справедливо и Смятам, че е несправедливо да съфинансираме 50, в размер 50% това, което се изразходва за промоция. Така мислят и моите колеги зеленчукопроизводители. Смятам, че на фона на кризата би трябвало да се намерят други начини за промоция на нашите продукти на външните пазари, а не да се карат земеделците да плащат 50% от цената за рекламните кампании. Благодаря, госпожи и господа. Изчерпихме списъка на записалите се за изказвания. Искам да дам думата на господин комисаря, за да може той да отговори на зададените въпроси. Госпожо Магинес, искате думата ли? Заповядайте. Да. Първо, господин комисар, искам да ви благодаря лично, защото винаги за мен е било лесно да работя с вас. Благодаря ви, че когато започнаха дискусиите, дойдохте в Ирландия. Вие казахте мъдри думи, които никой не спомена. Е, мисля, че всички трябва да се замислим за сътрудничеството между нашата комисия и комисиите, които отговарят за бюджета. Господин е, комисар е, и госпож, господин председател, мисля, че трудностите, за които говориха колегите са повечето свързани с това, че нямаме добро сътрудничество с Комисията за бюджетен контрол. Е, и мисля, че трябва да се вслушаме в думите на комисаря. Искам да ви попитам какво наследство оставяте в собствените си виждания в общата селско-стопанска политика и какви са постиженията. Имаше доста бележки по въпроса за озеленяването. Мисля, че две неща трябва да се подобрят от тук нататък. Първо, да има консултации преди да внесете проектите и второ да има по-голяма яснота за актовете по делегация. Госпожа Костингер, Господин комисар, имахме вече дебат за санкциите към Русия на пленарното заседание на Страсбург. Въпросът ми е следния. Може ли да се намерят средства извън европейския бюджет за фермерите, които търпят щети от налагането на санкциите на Русия, а те не са виновни за ситуацията? Е, имаше много критика по отношение на допълнителната бюрокрация и компонентите за озеленяване. И моят въпрос тази връзка е следния. Ако към днешна дата отново бяхте станали комисар, какво бихте променили? Какво бихте направили по по-различен начин? Много, много ви благодаря. Всичко е възможно. Вие сте още много млад, господин комисар. Имате думата. Мекси боку. Благодаря за чутите коментари и за думите, които чух. Надявам се, че в едните месеци и години ще имаме възможност да обсъждаме всички тези въпроси, макар и неформално. Мнозина ми зададоха въпроси какво ще правя от тук нататък. На мен ми се струва, че е честно и израз на уважение за този който ще дойде след мен, да не правя такива коментари. Аз съм казал и това, което съм мислил и съм направил това, което съм казал. Моя наследник се пада да направи това, което той намира за подходящо. Не мисля, че ще е справедливо да го обременявам сега, в началото на неговия мандат, с това какво аз мисля. Аз вече съм говорил с Фил Хоган, като се има предвид неговия политически опит, както и начина по който познава земеделския свят, като се има предвид и происходът му, мисля, че той ще даде много добри идеи. Тази реформа Господин Дес каза за нея, че в нея има доста неща, които следва да се поправят, защото са допуснати много грешки. Тази реформа е резултат от нашата работа. Резултата на всичките три институции, които участваха в процеса на разработването и аз винаги е, съм е, готов и оставам готов да защитавам предложението, което бях направил в самото начало. Но е, моето предложение претърпя промени в резултат на намесата на съвета и на парламента. И това, за което бе взето решение в Люксембург, бе резултат на обща работа. Аз е, приех предложенията за изменение на първоначалните идеи на комисията, защото това е демократическият процес. Е, в края на краищата. Е, всяка политическа група има своите виждания, всяко лице има своите виждания, обаче извън това ние сме длъжни да приемем резултатите на демокрацията и да приемем е, че демократичният процес подобрява резултатите от нашата работа. Мисля, че трябва да се сравни а, това, което се е получило като резултат с това, което сме заложили ние в началото и да се види дали сме направили нещо по-осложнено, отколкото в началото или нещо по упростено Мисля, че а, водихме а, преговори а, достатъчни, за да получим резултат, който се дължи на общите ни усилия. Ние се споразумяхме. А, че една година след е, въвеждането на реформата ще има какво да се коригира, защото особено елементът на озеленяването беше съвсем нов за всички. Е, и съм съгласен, че и тук парламентът ще има своята важна роля при внасенето на корекциите. Според мен обаче не трябва да се унищожава и идеята за е, екологизиране на замеделието е, защото това е идея, която фигурира във всички нови инструменти. Е, озеленяването, екологизирането не е трик за защита на бюджета на общата селско-стопанска политика. Вижте какво става извън Европейския съюз. Чуйте колко много се говори за конкурентоспособността на замеделието, но и за неговата устойчивост и за необходимостта да се произвежда повече с по-малко ресурси, отколкото тези, с които разполагаме в момента. На мен ми се струва, че Европа изискването за екологизация направи стъпка напред и то смела стъпка. Тя е водач в тази насока. Естествено, че някои неща трябва да бъдат усъвършенствени. Но да се стимулира земеделие с по-добри резултати, което е съобразено с социалните аспекти и с по-добро управление на природните ресурси, според мен ще остане на дневен ред в целия свят в идните години. И Европа може е, просто да върви към максимално упростяване на изискванията за земеделците, максимално съкръщаване на бюрокрацията. Можем само да спечелим от това. Много съм доволен от това, което каза господин е, Енг, ако правилно чухме името, е, че е, земеделците имат сега възможност да обработват и да произвеждат това, което те искат, а не това, което господин Чолош им нареди, или Европейската комисия, или който и да било друг. Мисля, че ако стимулираме този начин на работа, всички ще спечелим. Госпожо Мюлер, за древните производители, вашия въпрос дали те сега се ползват с по-голяма защита. Покажете ми друга реформа на ОСП, която в по-голяма степен да е била съобразена със съществуването и живота на дребните производители, особено тези в отдалечените и планинските райони. Огромна част от нашите мерки са предназначени специално за дребните производители. В частност, изискванията за екологизация, изискванията за разпределение на преките помощи. На мен ми се струва, че сега в ОСП има достатъчно инструменти да се признае стойността, която привнасят дребните производители в нашето земеделие като цяло и в това, което правим на международните пазари. Мисля, че много може да се критикува нашата реформа на общата селско-стопанска политика, но не може да се каже, че сме увеличили натовареността, административното бреме за дребните производители. Мисля, че тяхната защита в тази връзка е наистина сега по-съвършена. Господин Данта ми зададе един въпрос, и аз прозирам неговия подтекст. Е, с е, тези е, пътешествия извън Европейския съюз какво научихме? Аз завършвам петгодишния си мандат много по-убедена, че имаме добри резултати в хранително-вкусовия сектор и че имаме много предимства, които можем да изтъкнем в международен план. Това е нашата разлика сравнение с другите райони на света. Успяхме е, да акцентираме и можем да се ползваме от разнообразието на нашите земеделски продукти, както и от тяхното качество. Имаше неколцина сред вас, които заявиха, че европейските земеделци вече не са господари на съдбата си и не могат да се справят с продуктивистки настроените тенденции в регионите извън Европейския съюз. Европейското замеделие, европейската хранително-вкусовата промишленост в днешния им вид превръщат Европейския съюз в най-големия износител на земеделски продукти и хранителни стоки в света. Ние не само изнасяме количество, но и добавена стойност. Е, ние сме първи е, износител не толкова по количество, колкото по а, е, стойност, защото ние изнасяме не само суровини, но и интелигентност, ноу-хау, традиции и разнообразие. И а, това е а, привлекателното в Европейския съюз. Да се изолираме в днешния свят, който непрекъснато се променя и се развива, според мен е, няма да доведе до подобряване на живота на европейските земеделци. Може би е, ще се намали обемът на вноса, но също така, и това е съвсем ясно, ще ограничи износа, което ще доведе до загуба на работни места в хранително-вкусовата промишленост и в земеделието. Според мен е, това са силните страни на европейското нашето земеделие. Тази добавена стойност, която черпим от науката, от традициите, от капацитета на земеделците в Европа да обновяват това, което правят. Разбира се, земеделската политика трябва да даде шанс на всички, независимо дали големи или малки, в централни, периферни или планински райони. И това е нещо, което трябва да преследваме като цел и в бъдеще. Е, сега, общата селско-стопанска политика е, дали е, ще бъде по-упростена, ако прилагаме едни и същи правила към всички, смятам, че ние по този начин ще нарушим разнообразието. А, а то е наш кос. Според мен Европейският съюз не е придал такава мисия на своята обща селско-стопанска политика в е, една формация от 28 държави членки е, на изпитание е, са поставени капацитетът и възможността за обновяване на институциите. Би трябвало да се обновяваме така, че да даваме шанс на всички. Няколко думи за кризата, предизвикана от руското ембарго намесихме се веднага, щом научихме какво е решила Русия. Господин Войчеховски Не съм сигурен, че можехме да предвидим какво ще реши Русия, какви култури и до каква степен ще бъдат засегнати, за да вземем решенията си предварително, изпреварващо. Обаче, щом научихме какво решение са приели руснаците, госпожо Гарсия, веднага започнахме да прилагаме мерките. Още от 18 август, въпреки че официалното решение бе изготвено 5 дни е, по-късно. Е, решението на Русия бе прието, ако не съм е, в грешка на 7 август, на 18 август нашите мерки вече бяха в сила. Защо не можем да осребрим в пълната им стойност претенциите на полските замеделци, ами, защото не винаги мерките се прилагат по този начин. Европейският съюз не може да осъществи контрол върху всеки отделен земеделец, за да види дали това, което се твърди, е наистина така на практика и на терена. Това, което е много важно е да имаме съдействие от страна на държавите членки и на техните национални администрации, за да може в случай на криза да се действа бързо и ефикасно. Ако сме оставили впечатление, че е, е, правилата могат да се тълкуват извън ограниченията, които са въплатени е, тях, е, бих казал, че това не е съвсем е, вярно. Ние нямаме е, много възможности да маневрираме извън средствата, с които разполагаме. И е, не е вярно, че е, средствата е, за кризата няма да бъдат пълноценно използвани, защото някои искания, които постъпиха за осребряване, не бяха коректни и за съжаление не можеха да бъдат финансирани. Това обаче не е грешка на Европейския съюз. По отношение на въпроса защо, не мож... защо да се финансира 50% от земеделците за промоция и 50% само от европейските институции. Това бе решение на съвета и на парламента. Така решиха, че се реши да се остави повече време за подготовка. Нашият нов регламент предвижда много повече гъвкавост, включително за европейското финансиране и за финансирането от публични източници. Докато новия регламент започне да се прилага, обаче ще останат в действие сегашните правила 50% са финансиране от земеделците. Иначе промени ще настъпят своевременно. По отношение на полуките, които съм излякал за работата между парламента и комисията, сътрудничеството между тях. Госпожа Магине зададе този въпрос. Тя зададе въпроси за актовете по делегация. Мисля, че в тази връзка и едната и другата институция са извлекли своите поуки. Тук сме в процес на съвместно приемане на актовете. Е, мисля, че по отношение на актовете по делегация трябва повече да работим предварително. Да вземаме пълноценно предвид факта, че законодателят делегира определени правомощия на комисията и те трябва да бъдат използвани съобразно духа и буквата на базовия регламент. Освен това, парламентът и съветът трябва да разберат, че комисията, когато приема акт по делегация, не може да направи нищо друго, освен да създаде норми за прилагане на базовия регламент. На тази плоско смятам, е, ще излечем полуки. Искам да ви благодаря за вашето сътрудничество, за вашата откритост. Аз е, много научих, е, включително и политическо отношение от работата си с нас. Несъмнено, по един или друг начин аз ще остана свързан с земеделския сектор и се надявам, че е, било е, в политически план или е, на плоскостта на земеделието ще имаме възможности за бъдещо сътрудничество. Panie komisarzu, to były trudne, ciekawe lata i dla Pana, i dla nas. Да, благодаря господин комисар. Това бяха трудни, но много интересни години и за вас, и за нас, е, за Европейския парламент. Е, ние е, носим също солидарна отговорност за прилагането на Лисабонския договор. Пете години са дълъг период и аз мисля, че много неща бяха постигнати но е, има и външни фактори, които, е, за съжаление, не ни помагаха. Много от нещата не зависят само от нас. Мисля, че е, събрахме немалко опит е, по отношение на делегираните актове и това ще ни помогне в бъдеще да работим в още по-добро сътрудничество и надяваме се по-ефективно. Добре работихме с вас, господин комисар. Работихме заедно, заедно носихме отговорността, заедно полагахме максимални усилия да постигнем нещо повече за селското стопанство в Европа. Желаем ви много-много успех и сме сигурни, че отново ще се видим, защото вашият опит в областта на общата сълскостопанска политика ще бъде много ценен за всички и вие ще бъдете желан събеседник. Може би само още две съобщения. Сега ще се видим в зала 5G3. Ще изслушаме доклад за Западните Балкани и шансовете за присъединяване на страните от Западните Балкани към Европейския съюз. Господин комисар, каним ви най-сърдечно да се отправите заедно с нас към зала 5. Утре имаме продължение на нашето заседание и също време, но знаете, че е, Организацията на европейските земеделски стопани е, организира утре една важна проява в Брюксел, така че някои от тях сигурно ще се присъединят към нас. Благодаря.